Забавих се малко, тъй като исках да благодаря специално на докладчика. Е, госпожа Първанова е работила много ефективно. А за мен като заместник председател на комисията е много важно да работя в добро взаимодействие с е, парламентаристите. 15 години съм работил и тук е, в парламента. Що се отнася а, е, до. Този дебат е изключително важен за нас. След а, е, дълги години, когато Европа наблягаше на услугите и на промишлеността, ние сега започваме да говорим все повече за една съвременна, конкурентоспособна индустриална система, една по-зелена система, която може да бъде партньор в глобализацията, да допринася за растежа, за създаване на работни места, които да ни помогнат да се справим с голямото предизвикателство, каквото е кризата, която преживяваме. Ето защо Европейската комисия втората комисия под председателството на Барозо в рамките на Хоризонта 2020 започна да подчертава важността на промишлената политика. Това не е политиката от преди 20-30 години, а съвременна промишлена политика. За да можем да възстановим това, което загубихме през последните години. За съжаление, днес данните за промишленото производство показват, че има спад, има спад по отношение на състоянието от преди кризата от 2008 година. Разбира се, трябва да се прави разлика между различните държави членки и отрасли, няма съмнение обаче, че цялата европейска индустрия е засегната. Ето защо трябва да започнем да работим за промяна. Както знаете, аз организирах преди една година в Брюксел една голяма проява в подкрепа на растежа и на политиката за промишлено развитие поканихме Джереми Ривкин да направи проучване на въпросите свързани с промишлената политика. Необходимо е да се променят нещата в държавите членки, да се облегнем на постигнатото в някои държави членки, в Литва повече от 8,4%. В Кипър обаче, Италия или Испания, нещата изглеждат много по-трудни. Дори най-голямата европейска економика е Германия, която има сериозно възстановяване, изпитва някои затруднения в момента. Що се отнася до 2012, строителството, текстила, автомобилостроението, пластмасовите производство, корабостроението и други изпитаха по-сериозни затруднения. Имаше проблеми. Имаме група на високо ниво, свързана с въпросите на заетостта в автомобилостроението. в стоманодобива, в строителството и корабостроението. Що се отнася до заедостта, близо 3 милиона, 10 процента беше засегнато за етостта. През третото тримесечие се констатира допълнително влушаване на състоянието в сектора на заетостта. Най-силно засегнати бяха секторите на автомобилостроението, стоманодобива и корабостроението. Има забавене в международната търговия. Трябва да се предприемат спешни мерки, тъй като глобализацията води до изместване на производства в други части на света. Китай увеличи с 7,7% световното си производство в сферата на производителността. Тя надхвърля това, което прави в това отношение САЩ и Европа. Европейската комисия представи предложение за осъвременяване на промишлената политика с ясни параметри за реиндустриализация на Европа до 2020 да се увеличи производството с 20%. Разбира се, трябва за целта да имаме ясна политика. Комисията реши да насочи усилията си върху приоритетни пазари, които ще имат ефект върху промишлеността, която се развива като нова индустрия, както и традиционните сектори. Чисти технологии, устойчиво строителство, биоекономика – чисти автомобили, интелигентни енергийни мрежи. В Гренобъл ще се проведе след два дни важна среща на върха. Това ще бъде в авангарния център на Гренобъл и ще бъдат разисквани всички тези въпроси. Новите технологии трябва ускорено да се въвеждат в производството да се създаде истинско партньорство между Европейския съюз, държавите членки и промишления сектор. Има хоризонтални мерки, Учитат се нуждите на различните отрасли на промишлеността, за да може да се разработят целенасочени планови за действия. Аз вече говорих за автомобилостроението. Комисията на 8 ноември прие план за действие до 2020 година, която трябва да подкрепи конкурентоспособността и устойчивостта на този сектор, като предложи конкретни мерки за справяне с структурните проблеми в този сектор. Това въжи и също и за сектора на стоманодобива. Беше проведена среща на върха под формата на кръгла маса. Вече бяха проведени две такива издания, предстои още едно трето издание. Ще има участие на представители на е, министри, както и на представители на бизнеса. Трябва да започнем да мислим по всички тези въпроси. Благодаря на Европейския парламент за подкрепата му относно да имаме заседание на конкурент... съвета по конкурентоспособност, посветен на въпросите на индустрията. Да имаме съвет по въпросите на индустрията. На 9 декември аз поканих в Брюксел всички министри на индустрията, за да обсъдим заедно в неформална среда въпросите. Само министрите обаче, без посланиците, за да можем да обсъдим промишлената политика, що се отнася до кризата в автомобилостроението, и по какъв начин да преодолеем това предизвикателство. на 10 декември се проведе заседание на съвета конкурентоспособност и той беше много добър благодарение на този предварителен форум на неформален форум на министрите на индустрията, който проведохме. Понякога срещата на тази конфигурация на съвета се превръща в заседание на Корепер, защото има малко наброя министри. И няма политическо представителство от някои държави членки. Искам да благодаря на парламента, на комисията по въпросите на промишлеността, която е, може да ни окаже подкрепа да има истински съвет по въпросите на промишлеността за да имаме една модерна, конкурентоспособна политика в областта на промишлеността. Искам да благодаря за днешното разискване. То е много важно, много интересно за мен. защото не може да се говори за, за нова промишлена политика без подкрепата на представителите на европейските граждани в лицето на депутатите от Европейския парламент. Трябва да имаме стратегия за съвременно развитие на промишлеността при опазване на околната среда. Целта от 20% не е една мечта, това е цел, която можем да осъществим. Отново искам да благодаря на Европейския парламент за неговата ангажираност при разработването на новата промишлена политика на Европейския съюз. Благодаря. Сега от името на политическите групи, от името на НП, госпожа Гростет за две минути. Благодаря, госпожо председател. Това е огромна задача да се реиндустриализира Европа. Загубихме 3 милиона работни места, както каза а, и а, виждаме, че има прехвърляне на производства към Китай, към Япония. Ядрената индустрия отива към Китай също. Засягат се и други сектори, свързани с високите технологии. Да вземем за пример стоменодобива като ключова, ключов сектор в Европа. Той се влияе от а, флуктуациите на цените на суровините и от а, непрекъснато нарастващите изисквания за опазване на околната среда. Не можем да се конкурираме в това отношение с бързо развиващите се економики, като Китай и други. Има мултинационални компании, които търсят места, където могат да бъдат по-конкурентно способни. Трябва да предвидим стратегически инвестиции, да можем да ги финансираме, чрез използване на обществени средства. САЩ, Китай и Корея го правят. Защо не го правим и ние? Това изисква адаптиране на нашите правила за държавните помощи, за да могат да продължат да играят ролята си на гаранти за равнопоставеност на държавите членки, за подкрепа от обществения сектор при реализирането на тази обща а, стратегия. Относе, относно автомобилостроението. Трябва да помогнем на този сектор да може да е изнася. Не можем да приемем Европейския съюз да бъде най-отвореното търговско пространство в света, а нашите предприятия да имат трудности да имат достъп до пазарите на трети страни. Търговската политика трябва да се преразгледа, не трябва да проявяваме наивност в това отношение. Господин комисар, надявам се, че ще можете да постигнете това, което искате да има конфигурация на съвета, която да заседават министрите на промишлеността. Надявам се да постигнете успех. Благодаря. Колегата той е от групата на социалистите и демократите. Благодаря. Благодаря. Отново говорим за промишлеността и за нейното възобновяване. Вижте се какво става в сектора. Непрекъснато се губят работни места, губи се печалба. Кризата изисква намаления, драстични намаления и аз имам предвид уволненията в Абсолом Метал. Трябва ни действия, трябва да действаме единно, независимо от различните компетенции, чрез създаването на трябва, трябва да помислим за създаване на едно звено за промишлеността, което да опосредства секторни цели, да преследва такива цели и да, да ги осъществява в съвместно сътрудничество с местните власти. Не може всичко да оставим на частния капитал и на банките. Е, частния капитал казва, че няма референтни рамки. Е, той се оправдава. Трябва да помислим за други альтернативни решения. Е, Европейския съюз, въпреки кризата, има водеща роля в нейното преодоляване. Вие говорихте за новата стратегия. Ключовите думи са повече интеграция между отделните браншове и между промишлеността и услугите. Имам предвид, например, сектора за енергетиката. Трябва да намалим нашата зависимост от горива. Трябва да помислим и за една възстановителна система чрез еврооблигации, където е, стратегическо значение ще има подкрепата за иновациите и изследването и подкрепянето на високо квалифицирани кадри. Това е също много важно нещо за развитието на зелената и иновативната економика. Колеги говориха вече за защитата на бизнеса чрез добра конкурентоспособност. Господин Уотсън. Благодаря. Европейските граждани се нуждаят от предприемачи, които имат визии. Една голяма част от е, нашите индустриални предприятия се оказват е, неконкурентно способни и е, не могат да предложат достатъчно работни места. Как да постигнем по-голяма конкурентно способност? Как да насърчим усилията на индустрията. Как да гарантираме достъпа до енергийните пазари, как да постигнем е, повече енергийна ефективност и да стимулираме инвестициите в иновациите, в научните изследвания, как да подпомогнем е, участието на хората в е, новите е, чисти индустрии на място в избирателните ни райони. Много ви моля, господин комисар, обедете министрите от държавите членки, че те не бива да економисват, когато става дума за иновации и научни изследвания. Защото само ако предвидим достатъчно средства и инвестираме и енергия в научните изследвания и иновацията, ще инвестираме в нашето бъдеще. Благодаря ви. От името на зелените, господин Ламберт, две минути. Уважаеми колеги, драмата, която е- изпитват хората от е, Леш до Лоран, е, се дължи на недостатъчната промишлена политика защото се предлагат е, някои подаръци на предприятията, които обаче не се отблагодаряват е, с преместване на производствата си. Финансовите, финансовите се превърнаха в е, водещ сектор, но ние отворихме по този начин ам, широко вратата за политиката на казиното. Тоест, ние поемаме риск, но държавата плаща, ако се провалим. Финансите дадоха тона. Все по-малко търпеливи сега са и в реалния сектор инвеститорите. Това пречи да реализираме устойчиво развитие на економиката. И за всичко това сега а, плащат тези, които работят в секторите на стоманодобива и автомобилостроението. Финансите имат призванието да подкрепят реалната економика и трябва да отвоим своите усилия, за да ги накараме да направят това. Необходимо е да се екологизира нашата економика. Трябва да станем световни е, шампиони в тази сфера, но не за сметка на развитието на промишлеността ни. Не трябва е, да отслабваме екологичните и социални норми. Всеки е, четвърти европейски гражданин е под прага на бедността. Ако не променим нещата, този проблем ще се задълбочи. Благодаря колегата Бафтън за минута и 30. Благодаря, госпожо председател. В, в, през последното три месече на 2012 година е, британската економика се намали с 3%. Това е нечувано в модерната история. В Европейския съюз няма такъв растеж. Економическата криза кърни целостта на еврото и споразумението за валутния съюз. Ние се намираме като в осмирителна риза. Това преживяват много хора. Какво се случва? Португалия, Испания, Кипър. Какво е решението? решение е необходимо в, за еврозаната. Решения се предлагат, но те нямат ефект. Хората се питат защо техните данъци биват използвани за определени мерки, а пък те не виждат никакво подобрение. Даже и в Германия, която наричат индустриалния двигател на Европа, няма възстановяване, няма растеж. Малките и средни предприятия страдат, а други се изнасят извън океана, защото няма работа за тях. Ситуацията в Обединеното кралство е даже по-лоша. Има висока безработица, има висока безработица сред младеща и непрекъснато разходите за живот нарастват. Няма перспектива. Производителството бизнеса се оказва, че е допринесъл за британската економика през последната година само с 6%. Каква прави Европейската комисия? Тя се опитва да инвестира в шистов газ, индустрия, която няма да създаде е, заетост. Grazie per il gruppo GUE, onorevole Enian. Un minuto. Колегата Енен. Благодаря, госпожо председател. Крайно време е Европейската комисия да се вслуша в това, което казва този парламент от години наред. Една истинска промишлена политика, която отговаря на нуждите на гражданите и на териториите, а не само на пазара. Трябва да Отчетем, че се говори вече по въпроса, но доста често добрите намерения на Европейската комисия спират до тук, когато стане дума за финансирането, нещата не напредват. Трябва да имаме политика за развитие на заетостта в промишлеността, иначе ще бъде засегната промишлеността в, дори в развити страни като Германия. Политиката на строги економии също ограничават промишлената дейност. Това, което се прави от страна на финансите, се ограничава достъпа до инвестиции и това се забелязва в сектори като автомобилостроението. Ние трябва да възстановим европейската индустрия и трябва да насочим вниманието върху производство на стоки и услуги, които се търсят от хората, а не да се пълнят джобовите на акционерите само. Ми, след като Метал каза, че ще затвори предприятието си в Белгия, аз организирах дискусия с колега, вашия колега Таяни да се създаде един, една група и план за действие за стоманодобива но това изглежда е закъсняла мярка. 1300 работни места бяха загубени в Лиеж. Този стратегически сектор е изоставен от Европа и се оказва безсилен. Комисията трябва да окаже подкрепа на държавите, които са засегнати от закриването на промишлени мощности в стоменодобива и да се премине а, към а, производства с висока добавена стойност. А, трябва да се подкрепят научните изследвания и иновациите, за да се постигне по-висока конкурентоспособност. Това ще бъде в подкрепа на хиляди хора, чието работни места са застрашени. Трябва да предприемете мерки в сектори, доминирани от чуждестранни инвеститори и да се обърне внимание на хората, а не само на печалбата. Колегата Дарден. Мерси. Благодаря. Ние се намираме в една много специална ситуация, в която европейската економика е разбунена, сгубят се работни места. Искам да се концентрирам върху стоманодобива и стоманопреработката какво може да се направи? Трябва да се направи един краткосрочен план за инвеститорите. Важно е промишлеността да се подкрепи. В Белгия, например, за, за, в, за Белгия това е изключително важно. Европейската солидарност трябва да влезе в сила, трябва да се задейства. Само така може да постигнем едно възстановяване на индустрията чрез частни и чрез публични средства. Стоманодобивната индустрия е един иновативен сектор, който може да продължи да бъде водещ. Индустриалната политика може да бъде укрепена, така че този сектор да стане стълб, както, например, общата селскостопанска политика или политиката по рибарството. Индустриалната стратегия може да се развива само ако се намерят, намерят инвестиции. И естествено се вземат предвид условията на околната среда. Не бива да има международен дъмпинг. Аз ще продължа още. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми колеги, искам да поставя въпроси. Кой е европейския комисар днес, който отговаря за стоманодобива? Това не е господин Таяни. Това е господин Митал. Той от години е обсебил целия стоменодобил в Европа и противопоставя държави една срещу друга като затваря предприятие тук, премества там и поставя едно срещу друга държави, както и региони. И се изчаква да се види кой ще бъде следващата жертва. Ваша отговорност е днес Европейския съюз да гарантира една истинска политика по отношение на стоманодобива и индустрията като цяло и да е приложена практика. От 2008 ни казвате, че комисията работи, но сега сме началото на 2013 и се обявява, че ще има план за действие за юни 2013. Има за какво да се безпокоим. Това, което искам от вас е, е съвсем бързо да включите във вашата работна друг обсъждането на това, че не става а, дума а, само за това, че има прекалено а, екологично бреме за стоманодобива. Не трябва да се отказваме от екологичните изисквания, както в индустрия, така и в а, земеделието. Но аз искам да разбера какво се прави по отношение на стоманодобива в частност. Трябва да се защити новаторската технология, с мерки в, в, по отношение на опазването на околната среда, както и с митнически мерки. Благодаря. Благодаря колегата Зиобро. Като погледнем ситуацията на европейската индустрия, не можем да успорим спадък в последно време. Но би трябвало да хвърлим поглед и по-надалеч извън европейската економика. Да помислим за всички мерки, които а, комисията предвижда а, във връзка с единия пазар, с а, а, регулирането. Ние А, ангажираме все повече хора с всички проекти във връзка с опазване на климата, във връзка с развитието на пазара, но същевременно Въпросът, който би трябвало да си поставим по отношение на енергийната ефективност е, е струва ли си вече да се е, произвежда електроенергия в Европа, като имаме предвид всички задължения, е, които се стоварват на плещите на производителите във връзка с нашите амбициозни екологични цели. За съжаление, това в момента са резултатите от нашите собствени действия, от действията и на Европейския парламент и на комисията ние на практика е, не отчитаме факта, че е, климатичния пакет е, бе отхвърлен и от САЩ, и от Бразилия, и от Китай. Но ние продължаваме да твърдим, че трябва да поемем водещата роля, а също време, но трябва да си дадем сметка, че по този начин всъщност затрудняваме нашата собствена економика. Ние на практика още не сме успяли да постигнем така желаната енергийна ефективност и да снижим понижим е, цените на електроенергията. Е, на, на практика е, намалихме заетостта и затруднихме работата на производителите и на гражданите. Госпожа Карвалио, за минута и половина. Благодаря. Ние сме изправени пред предизвикателството на глобализацията трябват ни иновации, добро използване на ресурсите и висококачествени кадри. Иновацията е много важна тук. Важно е политиката на Европа да включва много силен спектър, много силна област на, на иновациите. Енергийната ефективност също трябва да се спомене. По този начин ще имаме едно устойчиво промишлено развитие. Трябва освен това да помислим и за образователната си система и за подкрепа на сектора на науката и изследванията. Това означава реиндустриализиране на Европа. Това се отнася за страни като Германия, Испания, Португалия, това трябва да каже нашия колега на конференцията през декември. Имаме нужда от повече заетост. Това е така. За това се надяваме европейския бюджет 2014-2020 година да, из, да се спре именно на тези приоритети и да изпрати правилния сигнал. Образование, иновации и подкрепа за малките и средни предприятия. Благодаря. Андрес, минута и Госпожа Андрес, за минута и половина. Благодаря, госпожа председател. Европа трябва да промени промишлената си политика сега. Трябва ни устойчив растеж, заетост. Трябва да намерим отговор на въпросите пред обществото. Има трудности и те са много. Намираме се в период при най-низки инвестиции за последните 10 години в сферата на промишлеността. Има частично или пълно закриване на предприятия. Изтичат работни места. Има затваряне на предприятия в Гент, в Лиеж, в Астурия, всичко това води до задълбочаване на проблемите. Ние сме лидери и трябва да продължим да бъдем такива, що се отнася до създаването на автомобилни предприятия и прочие. Нужни са, нужни са ни много инвестиции в тези области. Трябват ни спешни мерки за възстановяване на конкурентоспособността и устойчивостта. Трябва да има по-добра координация от европейско, национално и регионално ниво. Затова ние бихме искали да ви помолим да има работни правила за вътрешния пазар, да се отчита цялата верига на създаване на стойност от суровините до създаването на стоки и услуги. Нуждаем се от нов модел. В сферата на енергетиката трябва да има достъп до кредити, реализирането на стратегия Хоризонт 2020. Трябва да продължите да убеждавате министрите, отговарящи за науката и научните изследвания, че индустрията може да бъде решението за в бъдеще. Благодаря. Господин Ланге за минута и 30. Ok, e, a questo punto iniziamo il catch di AI con l'onorevole... Всъщност преминаваме към спонтанните изказвания, господин Туан. Господин Луан. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Международната конкурентоспособност се основава на промишлеността. Без промишлеността ние не може да играем важната роля, която искаме. Промишленият сектор трябва да бъде подкрепен по отношение на заетостта и тези мерки трябва да са насочени към младите хората, хора. Това трябва да е част от стратегията за трудовия пазар. Трябват ни целенасочени програми, които да осигурят техническото образование на младите хора на най-високите стандарти и да им дадем възможности да се специализират и да работят в други държави членки. Освен това, трябва да подкрепим предприемаческия дух на младите хора, да им дадем достъп до фондове. Благодаря ne aflăm într o perioadă în care lipsa de încredere живеем в момент, когато е, цялата ситуация, макроекономическата ситуация, финансовата ситуация е много несигурна. На този фон аз подкрепям предложението на комисията за нова индустриална революция. Така Европа ще стане по-привлекателна като индустриална площадка. Тази стратегия трябва да се базира на нови методи за производство, иновативни материали и високи технологии. Румън, румънската тех, индустрия също страда и смятам, че основата на възхода са именно секторите на газодобива и рододобива. Монтана, златната мина Монтана е възможност да се даде работа на хората, а също така и газодобива може да увеличи заветостта и независимостта от, енерги... от горива. Благодаря, госпожа Царос. E Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз е водеща економическа сила в света. Но напоследък е, това не се забелязва толкова осъзнателно, тъй като ние нямаме обща европейска индустриална политика – Същевременно изоставаме в научните изследвания и иновациите. С Хоризонт 2020 бихме могли да отбележим един по-значителен напредък. Господин комисар, вие говорите за способност, за заетост, за економическо развитие, за опазване на околната среда и енергийна ефективност. Екологичните е, технологии са много важни но същевременно това ни струва твърде много пари. Именно в условията на кризата би трябвало да потърсим компромисен път, тъй като основните ни конкуренти очевидно отстъпват от високите екологични цели и постигат по-висока конкурентно способност. Госпожа Прендергаст. Благодаря, госпожа председател, господин комисар, колеги. Малко може да се каже за липсата на цялостна промишлена политика през последните десетилетия. Заложихме много на пазарите, които реализираха високи печалби, изместиха средствата от реалната економика в други сектори. Трябва да предприемем конкретни стъпки за възстановяване на промишлената база на Европа и за устойчива заетост. Европейския съюз вече осигурява подкрепа за продукти, които се произвеждат в земеделски зони в конкретни части на света и те са защитени наименования. След затварянето на предприятието Кристал, 800 работни места бяха съкратени, беше изместено производството и това традиционно продължило столетия производство беше загубено. трябва подобни предприятия да имат възможност да се възползват от признато наименование за происход. Тарабела. Благодаря, госпожо председател. Стоманодобива е въпрос, който се дебатира отдавна. 30% от 2008 година има спад в тази област. Има изместване на производство. Вие говорихте за съвременна и зелена реиндустриализация на Европа. Реиндустриалацията трябва да бъде обаче с дългосрочна перспектива, без обаче да се губи от поглед това, което става сега в Франция, в Румъния. В Европа няма касти, има равнопоставени граждани и те не трябва да бъдат третирани по този начин. Господин комисар, ние наблюдаваме изместване на производство от Европа. Трябва да работите заедно с комисаря, който отговаря за външната търговия по въпросите за обществените средства в подкрепа на индустрията. Благодаря. Яна Кудакис. Искам да говоря за рафинерията, за, реф... за захарното рафинерство. Именно в този регион може да се увеличи заетостта, като се предложат възможности за обучение на млади хора. Рефинерията е загубила 40 милиона евро и голям брой от е, служителите са уволнени, много други предстоят да бъдат уволнени. Тази индустрия има нужда от суровини. Комисията може да помогне, комисията може да защити работни места и да спаси една от най-старите европейски индустрии. Но в момента комисията е резервирана. Може. Какво се прави? Внася се захар. А е хубаво да се осигури равнопоставеност на европе... за европейските производители и преработватели на захар. Obrigada, Sr. Presidente. A desindustrialização no meu país, em Portugal. Благодаря, госпожо председател. Да обърнем поглед към Португалия. В резултат на отпадането на редица е, работни места, положението на работещите се влуши. Индустрията закри много работни места през последните 10 години. Много предприятия бяха закрити. Предполагам, че в много други държави членки в Европа ситуацията е същата през последните години, е, като че ли събитията се развиха по-драматично в Португалия, отколкото в повечето съседни държави. Е, за съжаление, ние не можем да реализираме е, амбициозните планове за индустриализация, за стабилизиране на економиката. Би трябвало да се насърчат не само публичните, но и частните инвестиции в економиката. В противен случай ние няма да можем да възстановим економическото развитие. Господин Пашка. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, европейската економика е в стагнация. Закриват се предприятия, има масови съкръщения – Колкото повече расте безработицата, толкова по-голямо е бремето и натиска върху държавната хазна. Все още има предприятия, които реализират печалби, които откриват нови производствени мощности, но в Китай, да кажем Volkswagen или в Бразилия, и също времено ние знаем, че тези нови предприятия биха могли да бъдат открити и тук в Европа. Ако желаем наистина да стабилизираме, да укрепим европейската економика, би трябвало да зададем директно на предприятията, на концерните въпроса защо бягат от Европа, защо изнасят производството си. И мисля, че и ние сами бихме могли да си отговорим на този въпрос. Благодаря ви, господин Стоянов. Председател, когато говорим за възстановяването на европейската индустрия, бих искал да ви обърна внимание, че в моята страна България, нейната индустрия, преди да стигна до този момент с кризата, тя беше унищожена още преди това. Три поредни правителства извършиха криминална приватизация на българската индустрия и напълно я изличиха от европейската индустриална карта. Първото правителство беше дясно, второто беше центристко, третото беше ляво центристко целият политически спектър в България унищожаваше последователно българската индустрия. Европейският съюз гледаше на този процес не само без критицизъм, напротив, той го насърчаваше. И днес, когато България е член на Европейския съюз, дори останалите индустрии, които оцеляха в тази жестока кампания срещу тях като например захарната индустрия както каза госпожа yannakoudakis в момента са застрашени и те от правилата в европейския съюз от тези регулации да бъдат унищожени. неслучайно за първи път повече от половината български граждани вече не подкрепят членството на българия. благодаря ви.

политика, която се базира на реалната економика. Ние преживяхме периоди, през които ние се фокусирахме върху финансите, върху услугите. С влизането встъпването в длъжност на втората комисия под председателството на Барозо се променя тази тенденция. Сега вече се говори за промишлената политика. 15 години съм работил в Европейския парламент. Не съм присъствал на много дебати, посветени на промишлената политика на Европейския съюз. Не сме обсъждали каква промишлена политика искаме. Съветът също е посвещавал твърде малко време на обсъждането на въпроси, свързани с промишлената политика. Имаше време, когато комисари като господин Давиньо създадоха план за 100 манодобива. Правомощията, предоставени на Европейската политик, комисия по промишлената политика, са доста ограничени, но беше направено политическо решение – поставяйки в центъра на вниманието вътрешния пазар, промишлеността, бизнеса, действия, които са предназначени да допринесат за преодоляване на кризата. Без промишлена политика парите циркулират и попадат отново в джобовете на тези, които и без друго имат вече много. Необходимо е да се преразпределя богатството, като се използва а, пазара като социален а, инструмент. Промяната не беше толкова лесна, госпожо Дюра, да се опитаме да, да накараме цялата Европейска комисия да приеме тази цел, която се и поставяме до 2020 година. 20% от БВП да идва от промишлената политика. Това е важно политическо послание. Не е случайно, че парламентът и съветът приветстваха този политически избор. Но не беше лесно да се приложи на практика в индустрията. Политическата промяна трябва да води до политически последици, а това изисква време. Аз следих а, а, внимателно това, което се служва, случва в сферата на стоманодобива. Тези въпроси са ме вълнували, когато бях член на Европейския парламент. Ние дадохме мандат на група на високо ниво, която да предложи идеи до 2012 година. Те работиха за сетал асетал метал. Те не бяха само синдикалисти, и представители на сектора, а и членове на Европейския парламент, госпожа Берес и госпожа Сантори са членове на тази високопоставена работна група. Трудно се намират решения, това отнема време. Комисаря Андор, който отговаря по въпросите на заетостта, също участва. Аз имам същите правомощия, каквито имаше комисаря Давиньон, когато излезе с плана си за стоманодобива, заедно с синдикатите, с работещите в Асетол Метал, с комисаря Андор, с парламента, с министрите, които отговарят за тези въпроси от Белгия и Франция също ще присъстват, така че ще можем да проведем обмена на мнение. Аз ще се опитам да координирам, да предложа решения, за да се избегнат сблъсъци между държавите членки, каквито наблюдаваме в други сектори, като автомобилостроението. Няма пълно съгласие относно този сектор, но ние се опитваме да предотвратяваме сблъсък между различните играчи в тези сектори. Ние сме водещи, що се отнася до борбата срещу промените в климата. Това изисква и определени жертви. Многократно съм заявявал, че ако няма глобално споразумение, ние не можем да намалим CO2 емисиите до 20%, защото индустрията няма да отговори на това изискване, въпреки че то е желателно, трябва да сме все пак реалисти. Ако искаме да избегнем преместване на производства, което сериозно ще засегне и борбата ни срещу климатичните промени, защото до това ще се стигне индустрията ще се премести там, където няма толкова строги екологични а, норми. Това ще навреди на нашите усилия а, за а, очистване на околната среда. Това ще засегне стоманодобива и други области. Стоманодобивът се намира в специално положение, що се отнася до държавните помощи. Те могат да получават до 80% държавни помощи. Необходимо е да измине известно време, за да се реализира плана ни, трябва да се постигне съгласие в състава на комисията. Не, че не следим внимателно ситуацията, ние много внимателно я следим. Това се отнася и за комисаря Алмуния, който отговаря по въпросите на конкуренцията. Продажбата на групировката Тисел е също важен въпрос. Имаше продажба и на финландска компания. Тук въпросът също опира до конкуренцията. Промишлеността, околната среда, конкуренцията се а, съчетават и трябва да се направи верният избор. Когато стигнем до подробностите, този избор предизвиква известни а, трусове. Работи се за подкрепа на нашата индустрия. Не случайно се проведе и семинар по въпросите на конкурентоспособността на промишлената система. С подкрепата на председателя Барозо и това не е случайно. Необходима ни е търговска политика, която не е наивна, антидъмпингови мерки бяха въведени, за да не се допусне нелоялна конкуренция. Аз съм твърдо убеден, че трябва да подкрепим равнопоставеността. Конкуренцията е глобална, но трябва да се спазват еднакви правила от всички. Не можем да играем същата футболна игра в Брюксел с 11 с 11 футболни играчи от всеки отбор. Не може да има един отбор от 11, един от 23 играчи. Ние трябва да сме много внимателни да защитим това, което сме постигнали ние работим и по качеството и конкурентоспособността на ключови промишлени отрасли. В Гренобъл ще се проведе среща с министрите от някои държави на най-конкурентоспособните в някои сектори. контекста на 2020 това е промяна по начина по който извършваме научните изследвания. Научните изследвания не са само цел, а те трябва да обслужват промишлената политика, тъй като не можем да си позволим китайски или други индустрии да използват резултатите от нашите научни изследвания, за да се конкурират с нашите предприятия. Трябва ни силно сътрудничество между промишлеността и, и, и университетите. Преди сме допускали грешки в това отношение. Ние преди гледахме на научните изследвания като нещо вторично. Това вече не е така. Направен е ясен избор Тази комисия започна да говори по въпросите на промишлената политика, за да могат да се избегнат премествания на производство, производства. Европейската индустрия също има своето място на други континенти. Ние се нуждаем от промишлена политика, която също държи сметка за опазването на околната среда. Джерми Ривкин беше поканен за разговори с нас за третата промишлена революция. Има промени, но тези промени изискват време. Ние няма да допуснем да не се предприемат конкретни мерки в бъдеще. Заключенията на групата на високо ниво и на КАРС 20, 2001 доведе до конкретни планове, по които все още се работи за автомобилостроението. Това е сектор, който също страда, както и стоманодобива на този етап. Трябва да убедим и най-скептично настроените представители на бизнеса за това, че предприемаме действия. Направихме го по отношение на корабостроението, правим го и по отношение на това, което се реализира чрез Европейската инвестиционна банка. На съветите по въпросите на конкурентоспособността и промишлеността не можем да говорим за промишлената политика като треторазряден въпрос. Министрите трябва да присъстват, когато водим тези разисквания в съвета. За пръв път аз поканих неформално всички промишлени министри да се съберат и да говорим за секторите, които са засегнати, като автомобилостроението и други. Това беше през декември, на 9 декември. Получих писма от 7 от тях които призовават Европейската комисия и Европейския съюз да изготви една а, силна промишлена политика с водещата роля на Европейската комисия. Правомощията, които имам а, според договора, ще бъдат използвани за тази цел. Не като комисаря Довиньон, който а, по своя осмотрение излезе с план за стоманодобива. добива. Аз вече направих предложение в този смисъл. Трябва да спазвам това, което ми дава като правомощие договора. Всички парламентаристи, които участваха в разискването, играят важна роля. Радвам се, че проведохме този дебат по важната тема за промишлената политика. Ние Очакваме промени, продължаваме да обсъждаме идеи как да модернизираме промишлената политика, която е екологосъобразна, която е реална економика, която създава работни места, за да можем да се конкурираме с Китай, Япония, САЩ и ние ще се конкурираме не в количествено измерение, по-скоро чрез качество с тези държави. Да речеме в сферата на космическата индустрия, космическите изследвания. Например, нашия сателитен проект Галилео, който, който ще се засили работата през 2014 Обединеното кралство, неговото правителство, заедно с Европейската комисия, организира специална проява, посветена на фирмите, които предлагат услуги чрез използването на сателитни сигнали от Галилео в сферата на здравеопазването, екологията, борбата срещу климатичните промени, селското стопанство. Обединеното кралство, което често е резервирано относно някои от политическите избори, които се правят на ниво Европейски съюз, е ключов участник, един от водещите фактори в това промишлено приложение. За да постигнем напредък, трябва да бъдем смели, достатъчно силни, за да следваме пътя, който сме си начертали. Трябва да подкрепим промяната и аз ще направя всичко, което е по силите ми. Ще работя с подкрепата на Европейския парламент за реализирането на тази промяна. Председателят Барозо също иска тази промяна да се реализира под неговото председателство на комисията. Вече е направен изборът, сега трябва да вървим напред, трябва да сме смели, да решаваме проблемите с правомощията, с които разполагаме. Трябва да убедим всички държави членки, че една съвременна промишлена политика е най-доброто средство за преодоляване на кризата която от години вече засяга Европа. Аз съм убеден, че това ще стане. Съжалявам, че отнех толкова време, госпожо председател, но считам, че подобна тема изисква достатъчно време за разисквания и освен това исках да отговоря на някои от изказванията, направени по време на разискването тук. Промишлената политика е изключително важна част от економическата ни политика. Благодаря за вашия принос. Читам, че дори и критиката показва колко ентусиазирано се отнасяте към въпроса за постигане на економическо сътрудничество в Европейския съюз. Искам да ви уверя, че Европейския съюз ще се превърне в съвременна конкурентоспособна промишлена сила и ще бъде в водени, водещите редици, що се отнася до качеството. Благодаря, господин комисар. Siamo agli interventi di un minuto. do la parola all'onorevole eh, Diaz de Mera. Prego. А сега Диаз де Мера има думата. Благодаря.